Uh, Госпожи и господа, добро утро. Време е да започваме. Well, let's start by item one of Нека започнем с точка първа, приемане на дневния ред. Имам да ви кажа две неща. Трябва да внесем промени в дневния ред, за да можем утре да размени мнение с комисар Дегухт за започването на преговори с Съединените щати. Според нас, сред приоритетите ни би трябвало да е да го изслушаме затова реших, че трябва да внесем промени в последователността на точките в дневния ред. Комисар Декух ще дойде утре в 9 часа. Моля да присъствате, тъй като разговорът с комисаря ще е много важен. Той ще ни докладва за окончателния доклад на работната група на високо равнище Европейски съюз САЩ в областта на работните места и растежа. Ще говори и за водещата роля, която трябва да заеме Европейският съюз при започването на преговори за споразумението за трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство. Мисля, че това е едно много добро наименование за това споразумение. Това са и областите, в които трябва да си сътрудничим с Съединените щати. Търговията и инвестициите. Нека обаче ви предупредя, че утре в Брюксел ще има всеобща стачка, така че ако живеете далеч от парламента, трябва да се погрижите за придвижването си до тук. Има ли възражения по дневния ред? Не. Точка 2. Одобрение на протокола от заседанието от 23 януари тази година. Както обикновено, протоколът ще се счита за прият, ако до края на това заседание не бъдат внесени възражения. Точка трета – съобщение на председателя. Заседанието ни ще се излъчва наживо по интернет. Парламентът е отворена институция, която се обръща към целия свят. Позволете ми да приветствам с добре дошла госпожа Лукресия Туис, която ще представлява Анарикения Минен, която е в отпуск по майчинство. Нашият гост е от Генерална дирекция Търговия. Нека се възползваме от нейните експертни познания по време на днешната си работа. Точка четвърта. Споразумение между Европейския съюз и Китай във връзка с изменението на отстъпките в списъците на България и Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз. Както знаете, когато една страна се присъедини към Митническия съюз, е възможно да възникне необходимост от промени в списъците с външните мита. Възможно е преди присъединяването си тази страна да е прилагала спрямо трети страни по-низки мита в сравнение с митническите ставки в Съюза. Такъв е случаят с България и Румъния по отношение на митата за Китай. Докладчик по тази проекто препоръка е Хелмут Шолц. Разполагате с текста. Давам думата на Хелмут Шолц. Um... Благодаря, господин председател. Тъй като имам възможност да говоря на немски, ще се изкажа на немски. Не искам да добавям някаква много дълга реч към пространния дебат, който водихме през януари по тази тема. Колегите разполагат с проекта доклада. Искам още веднъж да подчертая, че е, разбира се, съгласно член 24 или не 4 от ГАТ, целта на Митническия съюз и свободните търговски зони е да се улесни търговията между страните, а не да се издигнат бариери пред търговията с е, трети държави. Затова аз смятам, че е, това балансиращо споразумение е, е принос към облегчаването на търговията и всъщност работи за целта, която си поставя Световната търговска организация. Смятам, че е, Европейския парламент трябва да даде своето одобрение. Междувременно разполагаме и с становище от Комисията по външни работи, която е на подобно мнение. Гласуването в комисия АФЕТ е предвидено за 7 март, е, така че можем да следваме графика за приемането на доклада. До този момент обаче не е, е ясно кога точно ще бъде сложен формалния подпис под това споразумение. Смятам, че трябва да изчакаме, докато споразумението бъде подписано. И тогава да дадем нашето съгласие. Затова най-вероятно ще се наложи да се отложи гласуването на, в пленум. Това имам да кажа. Благодаря на секретарята за помощта и с нетърпение очаквам да чуя от комисията някакви допълнения, допълнителна информация или по коментари от докладчицата Сянка. Да, споразумението формално не е предадено на нашия парламент и ние не можем да гласуваме, защото то все още не е подписано. Следвайки процедурата, съвета трябва да ни изпрати споразумението, а това може да стане едва след подписването на споразумението. И трябва да изчакаме и становището на Афет. Вие сте прав. Тоест, ние трябва да изчакаме Бернт Ланге Имаш ли коментари? Не. Други коментари? Ние подкрепяме това споразумение, защото то е много важно, въпреки че е много техническо. Е, Комисията Няма какво да добавя към изключително ясното изложение на докладчика. Секретарята на съвета поддържа контакти с Китай. Въпреки това не все още не можем да ви кажем кога споразумението ще бъде формално подписан. Ще ви информираме своевременно. Това ще стане през следващите дни и седмици. Добре. Нека Докладчика има ли някои заключителни бележки? Не, добре, тогава минаваме на точка 5. The external външната политика на Европейския съюз в областта на въздухоплаването и посрещане на бъдещите предизвикателствата. Тук не участваме с становище по доклада на водещата комисия по транспорт. Нашия докладчик по становище е Робърт Стърди. Вие разполагате вече с проекто становището. Робърт Стърди, докладчика, сега има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да направя коментар по нещо, което казахте преди малко. Казахте, че утре ще обсъждаме споразумението в областта на търговията с Съединените щати с комисар Дехухт. На заседанието на координаторите обмисляхме възможностите за изпращане на делегация в Съединените щати. Само петима членове от нашата комисия ще могат да участват в нея и според мен това е абсолютно неприемливо, тъй като по време на това посещение ще се обсъждат въпроси, свързани с търговията. Да се надяваме, че ще се окаже натиск върху съвета, така че да се направи нещо по въпроса. Благодаря ви за този коментар. Призовавам координаторите и всички политически групи да започнат работа по въпроса, да го повдигнат на срещата на председателския съвет. Аз самият също ще се ангажирам, но без участие от ваша страна усилията ми няма да имат никакъв смисъл. Благодаря, господин председател. Извинете, че се отклоних от темата. Благодаря ви за подкрепата. В Страсбург се състоя заседание с докладчиците в Сянка. Бяха направени много полезни коментари, най-вече от страна на колегите социалисти. Ще внесем няколко изменения по-конкретно ще внеса изменения, в които ще подчертая особено голямото значение на въздухоплаването за европейската економика. В измененията си ще изтъкна колко важна роля може да изиграе този сектор при разкриването на работни места. Постоянно говорим за заетостта. Въздухоплаването е от ключово значение за нея. В момент, когато трябва да направим всичко за насърчаване на економиката, трябва да се погрижим за създаването на среда, в която дружествата да могат да функционират ефективно и да се справят с нарастващата конкуренция, най-вече от трети страни. Трябва да включим формулировки, в които да изтъкнем и ролята на регионалните летища, която следва да изиграят в бъдеще в политиката на въздухоплаването. Други групи предложиха да използвам по-категорични формулировки във връзка с схемата за търговия с емисии и временното преустановяване на преговорите на ниво ИКАО. Готов съм да променя формулировките в този пасаж. Бяха внесени и изменения за шума от въздухоплавателните средства но не знам дали те ще могат да бъдат отразени. Не би ми се искало да ги отразявам, тъй като не смятам, че тази тема спада към ресора на нашата комисия по международна търговия. Но това е моето лично мнение. Нека припомня, че крайният срок за внасяне на изменения е 26 февруари. С радост ще очаквам вашите предложения. Нека сега дадем думата на докладчиците в сянка, казва председателят, кой ще вземе думата пръв, госпожа Сарнес. Да, благодаря много, господин председателю. Това е важен доклад. Ние в момента нямаме много възможности за растеж и може би сектора на въздухоплаването е една от тези възможности. Може би точка 2 може да бъде подсилена, да се наблягане на това, че е възможност. Освен това по точка 3 има няколко неща, които бих искала да изтъкна. Казахте, че трябва да усъвременим европейските инструменти. Не би ли трябвало всъщност да развиваме нови инструменти? Това е въпрос. Разбира се, зависи от вас да направите така, че те да се адаптират към сектора на въздухоплаването. И след това, що се отнася до честната конкуренция, мисля, че е добре това също да бъде споменено. По 4 мисля, че Джени ще говори за това когато става въпрос за борбата с емисиите от въглероден диоксид. Може би по-добре ще трябва да направим нещо повече от това просто да играем роля. Може би трябва да бъдем в авангарда, трябва да бъдем лидери в тази област, за да можем да сме сигурни, че окоръжаваме по-добра правна рамка, не само по отношение на безопасността и сигурността, но и по отношение на опазване на околната среда и замърсяването. По 7 знаете, че в момента има споразумение с Австралия и Нова Зеландия. Може би, Зеландия, извинявайте, може би и те трябва да бъдат споменани. Освен това, финализирахме своето споразумение с Бразилия. Може би можем да добавим тук и Япония. Това обаче е въпрос, като се вземе предвид преговорите по цялостното споразумение. Освен това, може би би било добре да се добави в становището нещо за кръстосаните инвестиции, казано иначе, възможността да се насърчи една правна рамка, която дава възможност да се улеснят международните инвестиции в областта на въздухоплаването. И така, следващия докладчик Сянка. Благодаря, господин председателя. Euh, Ще се върна към тези точки, за които говори колегата, но може би можем да добавим и още нещо, що се отнася до въпроса с въздухоплаването и нашия въглероден отпечатък. Секторът на въздухоплаването е сектор, в който емисиите се увеличават и това е много по-вярно, отколкото в други сектори, в които се намалява този отпечатък. Освен това, този сектор се разширява. Там иновацията е от изключително значение, за да може да гарантира, че този сектор остане, ще остане конкурентно способен и за в бъдеще. Освен това, има възможност за приходи на държавите членки при търговията с емисии. Знаем, че в Европейския съюз, ако имаме цена от 30 долара за тон емисии, през следващите няколко години това са около 200 милиарда, които могат да дойдат в обществената хазна. Мисля, че е много важно това да бъде обяснено на гражданите, когато зареждат колите си, защото в зависимост от държавата те плащат 40-50% данък върху горивото, а когато вземат влак, все всъщност не плащат нищо за керосина или всъщност за керосина, който се използва в самолетите. Така че струва ми се, че въздухоплаването също трябва да бъде обложено с данък. Така че ми се струва, че в момента тече международен дебат по този въпрос и това се дължи на факта, че Европейския съюз трябва да бъде лидер в тази област. Ако Европейския съюз каже, добре, това ще намали нашата конкурентно способност, то тогава дебата няма да продължи, всичко ще бъде в застой. И така да допълня това, което каза колегата, струва ми се, че текста трябва да бъде допълнен тук. Хелмут Шолц. Благодаря трябва да извиня нашия докладчик в Сянка. Той не можа да дойде днес на тази среща, защото трябва да присъства на друга среща. Но искам да кажа да се присъединя към силния коментар за емисиите от въглероден диоксид. Наистина, това е много важно като част от целият дебат, който имаме в този сектор – Искам обаче да спомена и още нещо, че тук не иска да се, че, а, докладчика не иска да се включи намаляването на шума в а, становището, но аз мисля, че това трябва да се включи, защото то е свързано и с а, конкурентоспособността. Ако разгледаме по какъв начин гражданите, които живеят около летище, се, са засегнати, от увеличаването на броя на самолетите, то тогава наистина това се превръща в проблем. Къде да бъдат тези тези летища, дали да бъдат в градовете, около тях или някъде другаде. Така че трябва да разберем, че дори и гражданите трябва да се съгласят с разрастване на градския, на, извинявайте, на въздушния транспорт. Това е един международен въпрос и нашите граждани трябва да се съгласят с това. Въпросът е при разрастване на въздухоплаването да не нарушим качеството на живот на гражданите, които живеят около летища. Мисля, че това трябва да бъде споменато в проекто на, комите... на комисията. Благодаря, Дейвид Мартин. Съвсем накратко. Искам да кажа нещо по това, което Робърт каза във введението, но не го виждам в самото становището. Става въпрос за летищата, защото винаги а, сме изкушени да сложим летищата в големите градове. И тук не е въпроса само с замърсяването и с нивото на шума, но това дава и голям економически тласък, така че мисля, че регионалното въздухоплаване е доста важно. Може би по-скоро трябва да поговорим за дисперсия на въздушния поход, поток, вместо да го концентрираме с цел да подпомогнем местните економики. Добре, нека сега чуем комисията, защото този отчет, това, този доклад се базира на мнение на комисията. Давам думата на господин Клаус Гайле. Благодаря, благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Първо искам да поздравя докладчика за много ясния, много стегнат проекто доклад. Освен това искам да му благодаря на него и на вас за подкрепата за основните заключения, до които комисията е достигнала в своето съобщение. Наистина, въздухоплаването играе основна и стратегическа роля в европейската економика, дава възможност за растеж, за заетост. Авиацията, въздухоплаването е ключова за нашата международна търговия, а също така и хората да запазят своя контакт с страни по целия свят. Ние имаме много добра история в тази област. Три от най-големите авиолинии са в Европа. Три от най-големите летища също се намират в Европа. тази индустрия поддържа около 5 милиона за заети работни места, извинявайте. Освен това има своята роля за общото БВП. Нито една от тези водещи позиции обаче не трябва да се приема за гарантирана. Всъщност в много области нашите позиции са заплашени от новите промени, от засилване на глобализираната с глобализирания сектор на въздухоплаването. Ето защо ние трябва да можем да запазим силната конкурентоспособност на европейския сектор на въздухоплаването. Трябва да променим своите външни политики в тази област, да ги направим по-амбициозни. Освен това е време Европа да се обедини. От много години ние страдаме от националното фрагментиране, поради начина по който работим с останалата част от света. Основно работим с помощта на рестриктивни двустранни споразумения. И така, много сме доволни от заключенията, които съвет е направил от нашето съобщение. Това наистина задава пътна карта за една по-амбициозна работа в този сектор за бъдеще. Ще продължим да водим преговори за цялостни споразумения в областта на въздухоплаването с съседни държави, като по този начин интегрираме съседните държави в големият европейски пазар на този тип услуги. Разбира се, няма да забравяме сигурността, безопасността, защитата на околната среда, социалното измерение на трудовоправните отношения и така нататък. Освен това, ще ще се опитаме да постигнем европейски споразумения с ключови партньори в този сектор, т.е. не само съседни държави, но и основи, основни новопоявяващи се пазари. Вече имаме такова цялостно споразумение с САЩ и Канада. Имахме такова споразумение и с Бразилия. За съжаление, те две години след като включихме споразумението, пожелаха да променим част от а, неговото съдържание, така че сме поискали мандат, за да можем да приключим и споразумението с Бразилия, тъй като вярваме, че Бразилия е бързо растящ и стратегически пазар за европейските авиолинии. Не бива да забравяме и че скоро те ще бъдат домакин на Олимпийските игри. Освен това бих искал да приветствам докладчика и Тоест, това тази важност, която той отразява, т.е. колко е важно ние да останем и да запазим тази честна конкурентоспособност. Виждаме, че има много различни международни авиолинии, които се разрастват буквално за секунди и това е добре за сектора, за, Air, за компанията Airbus, но не толкова за нас, защото виждаме, че част от трафика минава през различни летища в залива. Трябва да останем конкурентоспособни, а конкурентоспособността с превозвачите от тази област понякога не е много прозрачна. Някой спомена, че може би трябва да имаме предвид нови инструменти в тази област и наистина комисията би искала не само да обнови своите механизми за защита на търговията, но също така да създаде нови механизми, с които да гарантира справедлива конкуренция. Ще направим тези предложения през следващите няколко месеца. Освен това, ние от комисията Както вече споменах, имаме мандат за преговори с Австралия и Нова Зеландия. Тези преговори бяха в застой поради различни причини. Бихме искали обаче преговорите да бъдат завършени. Беше направена и препратка към презграничните инвестиции в сектора на въздухоплаването. Това е нещо, по което, коми... което комисията приветства. Днес глобалната глобалната въздухоплавателна индустрия всъщност изкуствено се задържа от такива пречки, трансгранични пречки. И нека сега само да кажа, че във връзка с различните коментари, които бяха направили по отношение на емисиите от въглероден диоксид, както знаете, комисията предложи преди много години в сектора на въздухоплаването да влезе в системата за търговия с емисии, защото наистина въпроса с техните емисии се разраства. Това създава много неприязан по света, много силна реакция получихме от Китай, от Индия, от Бразилия, от Русия, дори от САЩ. Въпреки това обаче, ние сме насърчени от последните развитие в ИКЕО, ИКАО по отношение на базираните на пазара механизми и инструменти, които са разработени с цел да се справят с климатичните последици от работата на този сектор. Това наистина е глобален проблем и поради тази причина комисията е насърчена от прогреса, който накрая беше постигнат на глобално ниво и който беше постигнат по време на срещите на ИКАО през септември и октомври. Опитахме се да поемем водачество в дискусията в ИКАО, за да можем да постигнем добър резултат – а също така да можем и разбира се да подмогнем опазването на околната среда. Господин председател, господин докладчик, с това ще приключа своите коментари и още веднъж искам да благодаря на докладчика за отличния доклад и за подкрепата, която е очевидна за една по- амбициозна и по-последователна политика в областта на въздухоплаването на ниво Европейски съюз. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Благодаря за вашата много полезна информация. И сега нека приключим дебата, като чуем нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Ще взема отношение по казаното от колегата Десарнес можете да изложите становището си в изменение по казаното от Яник и Хелмут. Не отчетох в голяма степен предложенията, които вие внесохте, защото искам доклада да постави ударението върху търговското измерение. Търговското измерение спада към ресора на нашата комисия. Дейвид, Съвсем прав си, че това не бе включено в първоначалния вариант на доклада. Трябваше да бъде включено. Въпросът бе повдигнат и на срещата на докладчиците в Сянка в Страсбург. Именно поради това се провеждат тези срещи, за да се предложат елементи, които могат да бъдат включени в текста. Това, на което наблегнати е изключително важно, ще го включа някъде в текста. Благодаря, господин председател. Това бе всичко от мен. Благодаря, казва председателят. Ще бъде изготвено чудесно становище, според мен. Крайният срок за внасяне на измененията е 26 февруари. Нека се върнем на предходната точка. Срокът за внасяне на изменения по доклада на Хелмут Шолц Не можем да гласуваме все още по доклада, но можем да внесем изменения. И крайният срок за внасяне на измененията е 1 март тази година, разбира се. Точка 6. Търговия между общността и трети страни в областта на прекурсорите на наркотични вещества. Ние сме водещата комисия. Докладчикът ни е Франк Пруст от НП. Разполагате с текста на проекто доклада. Ще проведем разискване по него днес. Текстът е законодателен. Става дума за предложение за изменение на регламента на съвета за търговията между общността и трети страни в областта на прекурсорите на наркотични вещества, следва този регламент да бъде приведен в съответствие с процедурата за делегирани актове и актове за изпълнение. Докладчикът е сред нас. Давам му думата, за да ни представи текста си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 Изменението на този регламент относно търговията с прекурсори за наркотични вещества е много важно. Аз застъпвам становището, че лекарствените средства също трябва да бъдат включени в регламента, защото в изменението, което предлага комисията се изключват всички лекарствени е, средства, но има много лекарства, с които се злоупотребява и които се използват за е, прекурсори за е, производство на наркотични вещества. Нещата са доста противоречиви. От години се борим а, с а, а, търговията на наркотици безуспешно. А, мисля, че прекурсорите също са част от а, тази борба. Трябва да а, изготвим делегиран правен акт, за да гарантираме че подобни лекарства а, няма да се използват като прекурсори за производство на наркотични а, вещества. Мисля, че това може да се направи бързо и то няма да се отрази отрицателно на а, нашата търговия с лекарства. С това искам да кажа, че някои лекарства, като ефедрин, например, трябва да бъ... съдържащи ефедрин, трябва да бъдат включени в списъка. За нас търговията с лекарства е много важна, но лек в списъка трябва да се включат най-вече лекарства, които се използват за лечение на грип и то най-вече лекарствата, които съдържат ефедрин и псевдоефедрин. Те трябва да се изнасят след подаване на съответната информация, след нотифициране подобна нотификация ще причини разходи в размер на само 15 евро. При другите лекарствени средства можем да си позволим повече гъвкавост. Второто изменение, което искам да внеса, е във връзка с процедурата по комитология. А именно, че правният акт за изпълнение трябва да бъде е, изготвен е, в процедура на консултации. трябва да бъде определен първоначално срок от 5 години, за да видим какво е въздействието на е, е, приятия от нас текст. Надявам се да не съм злоупотребил с търпението ви. Очаквам с нетърпение вашите ком- коментари. Yes, Благодаря ви, господин председател. Тук става дума за един регламент, който в миналото не работеше достатъчно добре, затова съм съгласен с измененията, които предлага докладчика. Имам обаче един въпрос към комисията. Със сигурност има празноти в правния текст, например във връзка с нотификацията, с задължението за подаване на информация. Вносителят а, трябва да информира митническите власти или съответните власти в страната членка а, за това, че е, е бил извършен износ. ако не, а, добре, обаче, а, ако не го направи, ще има проблем на границата. Да. И да видим сега какво се случва с разходите. Това е нещо, което винаги е притеснявало комисията и нас ни притеснява, защото създава допълнителни разходи за всички. Тук има някои правни вратички, които създават до известна степен несигурност. Искаме да направим регламента по-ефективен, но пък има опасност нещата да станат по-неясни и да бъде трудно да решим какво точно да направим. И така, дали може да помолим, казва председателят, да чуем докладчика в сянка Франциска Скела. Благодаря много. Мисля, че по този въпрос трябва да разгледаме и целият въпрос за това какво всъщност предлага комисията, дали то е пропорционално, защото наистина ако трябва да се регистрират всички тези компании и това как, до какво въздействие ще доведе до самите компании, но разбира се и до използването на тези лекарства, които се произвеждат с същото вещество. Бих казала какво ще има въздействие, ще, бъд, ще има това върху потребителите на лекарството, забавяне на пускането на пазара и така нататък. Всички тези неща трябва да бъдат взети предвид. Ние не сме доволни от това, че би трябвало да разширим контролните мерки, така както предлага докладчика. Струва ни се, че няма да бъде добър вариант дори да се опитваме с допълнителни мерки да разширим контрола. Идеята е отрицателното въздействие да бъде запазено в максимално ниски нива. Така че сме много скептични, ако мога да обобщя своята позиция. Беше обаче много добре да чуем това, което имаше, имаше да ни каже комисията. Сигурна съм, че във връзка с това ще внеса допълнителни изменения. Изненадващо е да видим, че зелените са против допълнителни регламенти, наистина казва председателят. Господин Мърфи, благодаря по отношение на това как се засягат хората. Става въпрос за метамфетамини, така наречения кристален, а, кристални амфетамини. Има увеличаване на използването на тези вещества през последните години и това се наблюдава няколко години подред, така че от гледна точка на общ коментар, като цяло забраната не е проработила и това трябва да се разглежда в един по-широк социален контекст. Социалният контекст днес е свързан с затегнатите мерки за финансова дисциплина. В крайна сметка хората стадат от от липса на работа, от бедност, но също така виждаме намаляване на социалните услуги в Гърция. Това е особено видимо. Съответно, има и последици, защото имаме значително увеличаване на използването на наркотици. Също така има увеличаване с 50% на броя на хив позитивните. Освен това, много хора преминаха от използване на хероин на това да използват кристалени амфетамини, кристалмет, така наречените. И това има много лошо влияние върху тяхното здраве, така че и това трябва да се разгледа. Така че ако се опитаме да направим нещата по-сложни, за да може прекурсорите за производство на наркотици да не могат да бъдат превърнати в различни видове амфетамини, аз имам един въпрос към комисията, нещо, което изпуснах последния път, но така, на първо четене подхода на докладчика по отношение на увеличаване на обхвата с цел намаляване на използването на лекарства като прекурсори. Има смисъл. Разбира се, търговията с наркотици, тяхното производство непрекъснато се променят. Днес трябва да спрем разпространението на ефедрин и псевдоефедрин. Но ето виждаме, че сега виждаме, че се използва друг ефедр... друга разновидност на ефедрина, която се ползва за производство на наркотици, така че Ето защо аз просто не смятам, че трябва да подкрепим този подход. Ако никой друг не иска думата, нека чуем комисията. Те са автори на инициативата, но също така имаше и въпроси към комисията. Каролин, давам ви думата. Първо искам да благодаря на докладчика за доклада, който представи по толкова синтезиран начин. Искам да направя няколко коментара към доклада и да отговоря на въпросите, които ни бяха зададени. Мисля, че дискусията показва, че трябва да търсим а, баланса между улесняването на законната търговия и гарантирането на а, добър контрол на търговията с а, прекурсори и спирането на нелегалните канали. Както знаете, намирането на баланс обикновено е много трудно. Първо искам да кажа, че първоначалното ни намерение беше не да разширяваме регламента и да обхващаме с него и лекарствата, защото вече разполагаме с директива, която урежда производството и търговията с лекарства. Тази директива е доста рестриктивна, в смисъл такъв, че всички оператори в тази област трябва да бъдат регистрирани. Нашата цел беше да не натоварваме е, производителите и търговците, които вече са натоварени от е, директивата. Но за да спрем нелегалната търговия с прекурсори, трябва да предложим някакви допълнителни разпоредби. Виждам, че докладчика е много внимателен и негова цел е да не се натовари излишно сектора и се предлага в доклада да се е, е, създаде анекс, към който да се добавят прекурсори в момента, в който те се появят. Мисля, че предложението е добро. А, мисля, че няма ясна връзка между дефиницията на понятието субстанции, където се включват и лекарствата, а, и контрола. Само в член 11 можем да прочетем нещо относно тази категория. Тоест, е, съществува една празнота по отношение на процедурата на контрола за различните категории. Mrs. Barrea mentioned in the system. Що се отнася до празнотите в системата, вече сме направили оценка и сме предложили няколко опции. Едната опция ни предлага възможности за добър контрол върху износа на тези и изделия, без да се увеличава много бюрократичната тежест. Защо... Ето за това сме предвидели мярката нотификация преди а, а, и сме пред не сме предвидили регистрация за операторите, тъй като те вече са регистрирани по директивата за лекарствата. Тоест, ние сме избрали някакво средно решение, за да не натоварваме прекалено много нито операторите, нито властите. По въпроса за това как ще работи споразумението като износителите на лекарства, съдържащи ефедрин и псевдоефедрин, от тях ще поискаме нотификация преди да започне износа. Тоест, те ще се обърнат към властите които трябва да бъдат нотифицирани. И с тази нотификация с тази нотификация, с този получен документ, е, ще отидат в митницата, където ще попълнят съответната документация. По този начин смятаме, че трябва да работи е, регламент. Ще е необходимо и известно обучение на операторите и компетентните власти. А, необходимо е властите да работят с митниците, но това вече е факт, така че аз не смятам, че в системата ще има съществени празноти. Имаше и един а, а, въпрос, свързан с ефедринен. А, знаем, че лекарствата, съдържащи това вещество, се използваха като прекурсор, но напоследък това не се наблюдава. Затова не сме включили тези лекарства в предложението. Искам да направя няколко коментара по проекто доклада. Доклада засяга въпроса за делегирането на правомощия на комисията. Те са предвидени в член 38. В доклада тези правомощия се ограничават до добавяне на прекурсори към анекса, но не включват премахването на тези вещества от, от анекса. Не бива да изключваме тази възможност. Ние също така не виждаме защо трябва да минаваме през процедура на съвместно взимане на решение, за да изключим от списъка дадена субстанция. Както казахте, ние разполагаме с необходимата възможност за реакция на ново развитие в търговията и не смятаме, че трябва да се подлага на, да се излага на риск възможността на комисията да реагира на появата на нови тенденции. Имаме прецедент е, вече е, прецедент. Имаме пример от работата на митницата, как се работи въз основа на новото споразумение, така че трябва да можем е, да наистина да имаме възможност за реакция на нови развития, които се наблюдават. Надявам се скоро да приключим дискусията с вас по тази тема. Благодаря. Докладчика? But I was Ah. Andres, maybe before. Uh, Josef Andrés, any questions to the rapporteur? Solo una pregunta la... Един, е, един е, въпрос към комисията. А, тази декларация, която е предвидена, е, добро ли да отговорите на този специфичен въпрос? първо трябва да имате а, нотификация към страната по предназначение 15 дни предварително и ако получите положителен отговор, а, или ако не получите отговор, може да започнете а, износа. Т.е. процедурата е задължителна. Докладчика, доста коментари имаше по вашия доклад. Съвсем накратко. Що се отнася до правната несигурност, докладчиците в Сянка и комисията биха могли да предложат някакъв начин за най-ефективно решаване на проблема проблема на търговия с нелегални опияти. Защото за това става дума в регламента. Още веднъж да се върна на темата за лекарствата. Ние нямаме за цяло да контролираме цялата търговия с лекарства. Нашата цел е просто внимателно да наблюдаваме е, е, за кои лекарства става дума и с какви лекарства се търгува. Естествено, че не става дума за всички. Непрекъснато трябва да имаме предвид каква е основната цел за Европа. Европа има за цел да се бори с хората, които а, използват лекарствата за добиване а, или за производството на наркотични вещества. Председателя, крайен срок за внасене на измененията е след една седмица, 28 февруари, 6 часа след обяд. Ще обсъдим обсъдим е, измененията на следващото ни редовно заседание през март. Минаваме на точка 7. Okay. This um, is exchange of views with Точка 7 е размяна на мнение с посланника Томас е, Дуениас от името на председателството на Коста Рика на системата за интеграция на Централна Америка, СИКА. Добре дошъл на посланник. негово превъзходителство Томас Дуаняс от името на Коста Рика. Защото Коста Рика в момента председателства системата за интеграция на Централна Америка. посланник Дуениас беше важен а, а, партньор, с който разговаряхме във връзка с а, случването на споразумението с а, Централна Америка. Той участва миналата година в нашите публични, нашето публично изслушване по тази тема. Бих искал да подчертая, че е, председателят на парламента Мартин Шулц е, включи Коста Рика в програмата на своето официално посещение в Централна е, Америка и в своята реч пред съвета изрази намерение да задълбочава партньорството с тази част на света. Сега ще поканя посланник Дуенес да а, ни каже малко повече по тези въпроси. А, относно споразумението. тъй като това споразумение е широко обхватно и съдържа не само разпоредби относно търговията. Господин посланник, добре дошъл, имате думата. Eh, Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожи и господа. Професор Морейра, позволете ми първо сърдечно да ви благодаря за любезната покана да участвам в днешното ви заседание. В момента временно председателствам СИКА, Системата за интеграция на Централна Америка. Нашата организация иска да се възползва от шансовете и да се изправи пред предизвикателствата преди влизането в сила на споразумението за асоцииране. Благодаря на колегите ви от Европейския парламент, най-вече на докладчиците Пауло Салва и Йорк Лайхтфрид за работата им по споразумението за асоцииране, както и по двустранната предпазна клауза и регламента за изпълнение. Благодаря им и за работата по механизма за бананите. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви от името на посланиците на Гватемала, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа, Панама и Коста Рика за ползотворното сътрудничество. Процесът на интеграция на Централна Америка протича задоволително. В момента националните ни парламенти водят преговори, по сключването на споразумението за асоцииране, както и за регистрирането на европейските географски наименования. Това е предварително условие за влизането в сила на споразумението за асоцииране. Две страни от региона, Никарагуа и Хондурас, вече са ратифицирали споразумението. Особено бяхме удовлетворени от посещението на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц миналата седмица. Процесът на регистрирането на географските наименования на региони производители в Европа вече тече в момента. Бе проведено посещение на комисар Дегухт. Той разговаря с министрите на търговията на страните от Централна Америка в края на януари в Сантьяго. Предвидили сме на 15 май да приключим процеса по ратифициране и регистриране на географските наименования. За сега този крайен срок е временен. Ако го спазим, споразумението ще влезе в сила в края на юни. Постигнахме голям напредък и в процеса по интегрирането. Нека ви уведомя, че президентите на нашите страни проведоха среща с председателя Ван Ромпой, председателя Барозо и върховния представител на Европейския съюз за външната политика и политиката за сигурност, госпожа Аштън. Тя бе представлявана от негово превъзходителство посланника Лефлер. Срещата се състоя в Сантяго и бе посветена на сигурността и регионалната интеграция най-вече, що се отнася до интегралната интегра... до регионалната, извинете, интеграция, призоваваме Европейският съюз да ни подкрепи в рамките на този процес. Вчера в Сан Хосе, под ръководството на нашия министр на външните работи Енрике Кастилио, се състоя първото заседание на министрите на външните работи на страните от СИКА. Това заседание бе председателствано от представителя на Коста Рика. В момента, както ви казах, Коста Рика по принцип, силата на ротационния принцип, председателства СИКА. Панама също се присъедини към една от подсистемите на нашата организация за търговска интеграция. Отбелязваме напредък и в посока към създаването на Централно-американски митнически съюз. Какви са целите ни за бъдещето? След влизането в сила на споразумението ще се активизират двустранните търговски взаимоотношения – това активизиране, разбира се, зависи и от конкретните условия на ниво стопански субекти и инвеститори. Но като цяло очакваме двустранните търговски отношения да се активизират. Очакваме Европейският съюз да инвестира в по-голям размер в нашите страни. Споразумението ще замени действащата до момента обща система за преференции. Би ни се искало вследствие от него да можем да обменяме знания, технологии и най-добри практики с държавите от Европейския съюз срещу предоставянето на достъп до нашия пазар на стоки и услуги. Нашата организация представлява 40 милиона граждани. Те всички биха желали да участват в процеса на интеграция на ниво производство и конкуренция. Централна Америка е много бързо разрастващ се регион. Една от страните в региона е подала молба за членство в ОИСР, друга пък е подала молба за членство в Генералната дирекция на СТО. Нашият регион предлага много широки възможности, но срещу това разчитаме на вас за подкрепа в областта на изграждането на капацитет, не само под формата на техническо подпомагане и на повече възможности за економически и търговски взаимоотношения, но и под формата на по-добри условия за живот за нашите граждани. Благодаря ви, господин посланник, за много важното ви изложение за процеса на ратифициране на споразумението, както и за процеса на регионална интеграция в Латинска и Централна Америка. Сега ще дам думата на членовете на нашата комисия. Разбира се, ще започнем с Пабло Салва. Господата Салва и Лайхтфрид, нашите докладчици по тази тема, наистина извършиха чудесна работа. Господин Салва. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, ваше превъзходителство. За господин Лайхтфрид и мен бе чест да си сътрудничим с вас. Подкрепяха ни председателят и секретариатът. Тук в парламента не винаги е много лесно да се установи такова сътрудничество. Мисля, че ние се справихме с поставената ни задача. Най-вече, що се отнася до регистрирането на географските наименования и до добрия напредък постигнат от Никарагуа и Хондурас. Да се надяваме, че те ще бъдат последвани и от други страни. Така, Споразумението за асоцииране ще може да бъде временно приложено в частта за търговията търговските взаимоотношения между Централна Америка и Европейския съюз и по-точно тяхното активизиране е историческа възможност, както за Европейския съюз, така и за Централна Америка. Това е историческа възможност за Централна Америка да постави економическото и търговското си развитие на една устойчива основа, да диверсифицира економиката си, да гарантира социално сближаване и да насърчи регионалната интеграция в региона. Това е една особено важна възможност. Има наистина огромен потенциал, който в момента дори може би не осъзнаваме изцяло. Много е важно и двете страни да се възползват от този потенциал. Това е в интерес, както казахте и вие в края на изложението си, най-вече на нашите граждани, тъй като ще им осигури по-висок стандарт на живот. членството в ОИСР би било премьера за Централна Америка. Вече има един кандидат от региона. Същото въжи и за СТО. Благодаря. Казва председателят, следващият оратор Франциска Кейлер. Um, Благодаря много. Благодаря, господин посланник, за това, че дойдохте тук. Имам много въпроси, но знам, че трябва да се огранича до няколко от тях. За мен е много интересно да чуя по какъв начин търговската част на помощта ще бъде използвана в Централна Америка, тъй като има разлики в процеса на ратификация. Например, по отношение на въпроса на квотите, дали те ще бъдат разпределени на принципа първи дошли, първи получили или ще бъдат разпределени след като всички страни ратифицира документа. По какъв начин всъщност ще работи механизма? Много ми е интересно. Освен това, предполагам сте разгледали и уроците, които сме научили от споразуменията с Чили и Мексико, добрите неща, които сме постигнали там и ми е интересно по какъв начин ще се справите с а, проблемите, които там се появиха, например а, баланс, а, дисбаланс, липса на диверсификация. След това всичко това се случи след като бяха сключени тези споразумения увеличаване на проблемите, свързани с околната среда. По какъв начин планирате да се справите с тези проблеми в Централна Америка, така че те да не се появят отново? Освен това, има още един въпрос. Всички знаем, че между многонационалните компании винаги са в светлината на прожектора за това, че избягват данъци, а това коства много на държавните бюджети. И тъй като в главата на финансовите услуги част от тези практики се легализират, ми е интересно по какъв начин се справяте с това в законодателна перспектива в Централна Америка. Т.е. това избягване на данъците да не се случва. Това са някои от въпросите, които бих искала да ви задам. Много ви благодаря. И след това давам думата на Хелмут Шолц, казва председателят. Благодаря, господин председателю. Искам също да благодаря на господин посланника за това, че дойде тук, изнесе реч. Ние имаме дълъг опит в обсъждането на теми, свързани с Централна Америка и с търговските ни взаимоотношения, като се започне с доклада по собствена инициатива, който аз съставих. И много пъти сме говорили за това и сме се връщали на този въпрос по какъв начин споразумението между Европейския съюз и Централна Америка насърчава регионалното сътрудничество. И наистина, кои са конкретните проблеми и инициативи, които са ни необходими – за да можем да насърчим резултата, който ще доведе до ползи за хората. Вие казахте, че един от интересите, който имате, е споразумението наистина да насърчи по-добри условия на живот на гражданите на вашите страни. Това означава, че това, което правите в СИТА, е да защитите местните хора, местните бизнеси от възможните заплахи вследствие на споразумението. Какви вид продукти смятате да изнасяте към Европейския съюз, за да засилите конкурентоспособността на своя регион? Имам предвид такива различни от тези, които в момента изнасяте. И втория ми въпрос – и се присъединявам към колегата Франциска Кела. Става въпрос за инвестициите, търговията и данъчното облагане, проблемите с данъчното облагане. Има едно проучване на Нидерландска неправителствена организация, което казва, че всъщност това споразумение, една част от него, заплашва възможността на Европейския съюз да контролира прането на пари и избягването на данъци. Дали си да има конкретен план, някакъв график, по какъв начин да измери този феномен и по какъв начин да го предотврати? Става въпрос и за, двата, и за двете страни на партньорството. И сега, що се отнася до опита на трупан с Чили и Мексико, в групата за мониторинг на Чили имахме едно проучване на въздействието, до каква степен споразумението допринася за економическата възможност на Чили да бъде призната като пълноправен партньор в международните търговски взаимоотношения. В а, това проучване се казваше, че да, би могло да се свърже с а, това споразумение, но не е чак толкова очевидно като резултат от подписване на споразумението. По какъв начин можете да вземете предвид конкретните и сериозни въздействие на това, което се случва, например, в Мексико по отношение на последиците от споразумението за сигурността на храните, за работата на малките фермери, които се занимават с производство, да речем, на бобови растения, бобови култури и ориз. При вас, например, са важни ананасите. Имате ли чувството, че се усилва натиска на търсенето и това засилва економическия живот. И всъщност какво означава това за хората, които занимават с земеделие? И не искам да отнемам повече време. Знаете, че имаше едно критично приветстване на заключението, извинявайте, на а, сключването на това споразумение във вашата държава от страна на бизнеса. По какъв начин сте разгледали това критично отношение, за да сме сигурни и вие да сте сигурни, че има положителна и конкретна програма на СИТА с цел постигане на целите, които вие сте си поставили при изключване на споразумението с Европейския съюз. Благодаря. Мария Сал... Мариан Салнес. Благодаря, господин председател. Струва ми се много важно Европейския съюз да разгледа какво се случва в Латинска Америка. Америка. Наистина струва ми се, до момента не сме го правили. Сантяго и Чили. Там имаше 30 латиноамерикански държави. Това, което ме порази, беше първо, че има много различни организации. Меркосол, Също така много други в Чили. Имаме всички организации, които разглеждат Тихоокеанския регион, но Централна Америка, Латинска Америка, имате ли някаква идея по какъв начин заедно могат да работят и тези 33 страни или ще продължите да работите с отделни регионални организации? Не знам дали трябва да се обедините, но това е нещо, което ми направи впечатление по време на тази среща на високо ниво. Всичките тези 33 страни бяха представени и това беше много полезно. Още нещо в Чили ме порази. Представителите на Европейския съюз изразиха две, обез... две свои опасения. Първо за протекционизъм, който се наблюдава в някои страни, конкретно Аржентина това е проблем не само за европейските партньори, но и е също така е проблем и за търговските партньори в а, Латинска Америка, защото те не могат да търгуват с, вътре в Аржентина на същото основание, както местните търговци. И също така има някои латински държави, в които, латиноамерикански държави, в които няма гаранция на инвестициите. И това също е проблем. Друг проблем за голяма част от латиноамериканските страни е въпроса на отворените пазари, който ще доведе до повече търсене и съответно натиск върху а, съответни природни ресурси, например тези, които се добиват. И сега Давам думата на следващия говорител, който, доколкото знам, вече е получил информация за речта на нашия гост. Извинявайте, господин председателю, че закъснях, но наистина днес нещата са малко трудни, дневният ред навсякъде е натоварен. Радвам се, че съм тук. Извинявам се за закъснението господин Ланге ми каза всичко, което до този момент се е обсъждало, така че да, наистина, получил съм необходимата информация, както обяви и председателят. Имам три въпроса. Два от тях са свързани с търговското споразумение, защото аз бях докладчик и докладчик в Сянка по първоначалния доклад и след това по самото споразумение. Моя въпрос е Начинът по който сме изработили споразумението е с цел защита на европейската индустрия. Разбира се, ако защитаваме европейската индустрия, това има своето въздействие върху, да речем, Панама, индустрията на Панама. Тази двойна клауза за пред, двойна предпазна клауза, как смятате, че ще работи на практика? Смятате ли, че е възможно да има проблеми, при които тя ще трябва да бъде прилагана тази клауза. Втория ми въпрос и струва ми се, че колегите вече говориха за това, но за мен било интересно да го чуя. И какво мислите принципно за намерението на Европейския парламент да свърже търговските въпроси с други въпроси, въпроси свързани с обществото, социални въпроси, въпроси, свързани с околната среда. Това е идея, която парламента представи с голям ентусиазъм и разбира се, бихме искали да чуем какво мислят нашите партньори за нея. Третия ми въпрос е нещо съвсем различно. Става въпрос не за търговията, за, дипломатика, за дипломация, извинявайте, за политика. Аз също бях на срещата на високо ниво в Чили преди няколко седми. И вътре в европейската делегация имахме такива дискусии, че наистина не е удачно едната страна да може да блокира различни въпроси, т.е. да имаме разделно гласуване и ако едната страна гласува отделно, дадено нещо да не може да се случи. Така че много ми е интересно какво е мнението на нашите латиноамерикански партньори за това, защото аз доста често съм виждал, че европейската страна блокира, стопира различни неща, които са от голям интерес за латиноамериканската страна. Възможно е и обратното да се случи, но ми се струва, че цялата тази система трябва да бъде обсъдена поне в един средносрочен план. Благодаря. И накрая, нека чуем комисията Матиас Йоргенсен. Thank you. Uh, thank you. Благодаря, благодаря, господин председателю. Благодаря за тази възможност да ви предоставя нашите кратки коментари върху самия доклад и върху това, което представи господин посланника. Вие съгласен ли сте с неговия оптимизъм, пита председателят? Ние приветстваме постигнатия напредък по отношение на процеса на ратификация и от двете страни. И мисля, че е ясно, че има силна политическа динам... динамика, силна политическа воля в Латинска Америка да се продължи с процеса бързо. Имаме крайен срок 15 май Латинска Америка да бъде готова, да бъдат приключили с вътрешните си процеси на ратификация и да бъдат приключили нещата по отношение на географските означения, това всичко да е свързано с регистрационни процедури и така нататък. Мисля, че е добре да имаме такъв крайен срок. Има още много неща да се свършат от страна на Латинска Америка, но виждам, че има силна политическа воля и това е много важно. Ние от комисията работим в тясно сътрудничество с Централна Америка, за да може процедурата по регистрация да продължи да напредва гладко. Много важно е за Европейския съюз географските означения да бъдат защитени, Ако се постигне достатъчен прогрес, достатъчен напредък до 1 юни, до 1 юни, тогава вярваме, ще можем да започнем да, да прилагаме споразумението във всички страни. И така, да обобщя, отбелязали сме добър напредък, но все още остава да работим. Ние от страна на Европейския съюз, извинявайте, Европейската комисия какво прави се говорителя, се надяваме, че ще имаме и напредък в процеса на ратификация, не само в а, Латинска Америка, но все пак и държавите членки на Европейския съюз трябва да ратифицират споразумението. трябва да продължим да упражняваме натиск, за да може цялостното споразумение да влезе в сила. Що се отнася до аспекта за сътрудничеството, това беше нещо, което вече беше споменато. По какъв начин главата на, за сътрудничество и, и главата за политическите въпроси са свързани с главата за търговските взаимоотношения? Колкото по-бързо успеем да приложим цялото споразумение, толкова по-бързо ще имаме цялостно сътрудничество и диалог и това ще е добре за нас и за Централна Америка. И сега, ако само ми позволите, някои кратки, няколко кратки коментара върху това, което беше казано до среща на високо ниво Силак. Като цяло това беше една много успешна среща на високо ниво. Беше много интересно да се види обхвата на взаимодействията, на диалога между Европейския съюз и Латинска Америка, страните от а, Карибския регион. Имаше възможност а, за всякакъв вид взаимодействие на ниво парламент, на неофициално ниво. Там имаше голямо участие на европейските лидери. Мисля, че декларацията, която изготвихме в резултат тази среща също е много добра. Там се вижда силна политическа подкрепа за, по- за по-голямо засилване на връзките. Виждаме, че има голям интерес за работа с Латинска Америка между Европейския съюз и Латинска Америка все повече повече се засилва партньорството. Изпратихме силен сигнал срещу възможността за протекционизъм. Освен това, сме изпратили сигнал, че е важно да имаме стабилен и предвидим инвестиционен климат. И ако разгледате тази декларация в алинея 21, 21 ще видите, че сме задали няколко наброй цели за всички процеси, които имаме по подгрупите за работа с Латинска Америка. Като цяло, отново повтарям, среща на високо ниво беше много добро във връзка с нашите взаимоотношения с Централна Америка. Благодаря ви. Извинявайте, казва председателят. Може ли да ми кажете, кои страни все още не са ратифицирали споразумението? Има няколко такива страни, които все още не са ратифицирали. Не си спомням кои от тях не са. Ами, каза председателят, не искам да ги излагам, искам просто да ми дадете тази информация. Добре, ще ви я предоставя. Господин посланник, много коментари, много въпроси към вас. Сега е ваш шанс да им отговорите. С удоволствие ще отговоря на въпросите. Благодаря. ще говоря на моя роден език. А, Nuevamente nuestro agradecimiento por todo lo que usted y el señor. Eh, Искаме да благодарим е, за всичко, което, което казахте и което направихте за благото на нашия е, регион. Мисля, че е, е, отношенията между Европа и нашия регион са е, традиционни. Коста Рика има кандидатка за председател на Световната търговска организация. Надявам се да има а, равнопоставено отношение между всички, към всички е, кандидати за тази позиция. За момента нещата изглеждат така, последния начин. Кандидатите пътуват по света и се представят. Надяваме се този процес, който започна в Женева, да бъде завършен. Както казах, Коста Рика а, има амбицията, а, въпреки че е малка страна, да върши добра работа в една толкова важна глобална организация, каквато е Световната търговска организация. Благодаря също така за вашите въпроси. В разговорите, които водихме в целият този процес, аз съм тук от две години, стана ясно, че значението на тези връзки с Европа е много голямо то отива далеч отвъд споразумението за свободна търговия. А, и ние имахме голям късмет, че Европейския съюз ни предложи такова споразумение, да сключим такова споразумение, защото това най-високото, така да се каже, споразумение, което Европа би могла да договори. Това споразумение включва не само настоящата, бъдещата търговия и е, правилата за нея правилата за търговските практики, това споразумение съдържа и елемента е сътрудничество, който е много важен, защото той ще ни помогне да е, повишим нашия капацитет и да заздравим институциите в е, региона. И така ще можем да насърчаваме и да провеждаме политиките, които са ни необходими за благото на нашите народи. Диалога също така е много важен, защото той ни дава една платформа, на която нашите страни, нашите лидери, лидерите на Европейския съюз и парламента могат да разговарят за предизвикателствата, пред които сме изправени сме изправени. Тоест, това е едно всеобхватно споразумение, което включва не само аспектите на търговията. Би, би било несправедливо, ако го наречем чисто търговско. Значението, голямото значение на това споразумение се изразява в институционалната реформа, утвърждаване върховенството на закона, защита на правата на унези, които нямат толкова големи възможности, съдържа елемента на обучение. Изобщо споразумението предлага един много широко обхватен подход. Естествено, споразумението не може да замени е, социалния договор, обществения договор. Но с това споразумение е, Централна е, Америка поема задължение не само с Европейския съюз. Подобни споразумения имаме с Съединените щати, с Китай, с държавите от Карибския регион, с Сингапур, с, с, с Чили. Тоест, е, ние непрекъснато полагаме последователни усилия за изграждане на отношения със света отношения, които не просто ще ни ръководят и ще ни дадат преференциален достъп до пазарите, но ще ни помогнат да станем по-добри и да се развием. Още веднъж искам да кажа, че гръбнака на всичко това е върховенството на закона. Всички да плащат а, данъци, всички да се подчиняват а, на правилата и така нататък. Високо ценим вниманието, което Европа отделя на тази тема. Господин Шот, за мен беше удоволствие да ви слушам. Високо ценим вашите думи. Ние смятаме, че това споразумение предлага достатъчно подкрепа. Това споразумение предлага едно добро начало, защото споразумението, ако щете, е нещо живо. То може да се променя в хода на политическия диалог, в хода на срещите с комисиите и споразумението може да стане много, много конструктивно. Европейския съюз е нещо като кръстник на а, региона. Преди повече от 20 години вие ни помогнахте да преодолеем а, огромните трудности, които имахме в обществото. А, СИКА, за да отговоря на въпроса за институциите, СИКА е най-старата система в цяла Латинска Америка. Държавите от Централна а, а, Америка са единствения интегриран а, регион в цяла Америка. А, ние сме много малки, отнени много време докато започнем да се интегрираме, за да станем силен регион. Това, към което се стремим, е нещо повече от търговията. Ние се стремим към институционална реформа, към създаване на едно по-добро общество, а, към постигане на ангажимент от страна на политическите партии към институционалната реформа. Много е трудно да се проведе местна институционална реформа. Този процес е много болезнен. И благодарение на международните споразумения ние започнахме да изграждаме силни административни структури. В момента Коста Рика се стреми с помощта на Европейския съюз да реформираме, да подобрим това, което вече съществува и ние бихме искали вие да ни помогнете да изградим модерни, прозрачни, ефективни институции в нашия регион. Разбира се, господин Шолц, ние сме много загрижени за сигурността, защото сигурността е проблем в Централна Америка. В разговорите между нашия председател и вашия председател се говори за няколко неща за е, сигурност, която минава през е, трафика на наркотици на хора на легална е, емиграция. И всъщност това е, са приоритетите на региона. Госпожо Десарни, вие сте права, когато казвате, че има много институции, които представляват различни групи в е, Латинска Америка. И ние сме много загрижени. Аз просто се опитвам да се е, огранича върху СИКА, която е организацията, която представлява нашия регион от Гватемала до Панама. Е, и има наблюдатели към тази организация. Но наша цел е с ваша помощ да изградим силна, модерна, прозрачна институция, която ще ни помогне да а, направляваме правителствата и да водим правителствата на нашия регион към а, по-добри времена а, трябва да признаем, че нашия регион е изправен пред редица предизвикателства, но това, което вие казахте, а, беше отбелязано. А, ние сме поели ангажимента да работим за по засилената интеграция на региона. Още веднъж благодаря за подкрепата. Зададохте интересен въпрос. Не мисля, че имам добър отговор на него, но ще се опитам да ви дам идея. Предпазната клауза а, е, а, е, беше а, е, голямо постижение. Предпазната клауза във връзка с бананите. Знаем, че по този начин ни отговорихме на опасенията, които Европа имаше. Надяваме се да няма проблеми, защото знаем, колко дълга беше дискусията, колко дълбоко отида тя? Аз съм готов отново да започнем разговори по тази тема. Но о, предпазната клауза ще се запази в това, мога да ви уверя. Още още веднъж вие се опасявате относно социалните условия. Мисля, че се изразих достатъчно ясно. Ние сме напълно ангажирани с, с тази тема, защото всяка търговия, всякакъв вид сътрудничество развитието на индустрията, всички тези неща са насочени към подобряване на положението в региона. И аз още веднъж се надявам, господин председател, че това споразумение ще отвори пред нас нови възможности. Очакваме с нетърпение работата. Благодаря, господин посланник, за оживения дебат. Позволете ми да отбележа, че а, а, а, за нас е важно споразумението да е добро за партньорите. Демократичните институции всъщност са единствените, които могат да преценят дали едно споразумение е добро за партньорите или не. Второ, относно кандидатите за поста генерален директор на Световната търговска организация, както беше споменато, едната от кандидатките е от Коста Рика. Според мен тя е много силен кандидат. Искам да информирам членовете на тази комисия и обществеността за няколко неща. Първо, кандидатите поискаха от мен да се срещнат с нас и да изложат своите виждания относно бъдещето на Световната търговска организация. Съгласих се да се срещна с тях, няма да споменавам имената им, разбира се. Второ, тази комисия също би трябвало да се ангажира в тази процедура и да проведе вътрешен дебат. Днес на срещата на координаторите ще предложа моите идеи в тази връзка, за да може преди края на тази процедура да знаем как Съюза, Европейския съюз, Комисията, съвета и ние ще формулират своята позиция. Мисля, че нашата роля в Световната търговска организация трябва още веднъж да бъде подчертана. Нека на това място да благодарим на посланника на Коста Рика Томас Дуеняс и на посланниците от останалите е, държави Гватемала, Ел Салвадор, Хондурас и Панама. Това, с това приключва дебата по тази точка. Item 8. Let's say goodbye to our guests. Точка 8. Нека първо дадем възможност на гостите ни да напуснат залата. Uh, Точка 8. Дейност на групата по мониторинг. Имаме редица групи за мониторинг които работят в областта на търговските ни взаимоотношения с търговските ни партньори. Наскоро групата по мониторинг за Тайван, Индия, Русия и Чили, извинете, групите за тези страни проведоха заседание. Би било интересно да узнаем какви са били резултатите. Нека започнем с Чили. Госпожа Корея Тамара от групата на НП. Благодаря, господин председател. Миналия декември продължихме работа на ниво група по мониторинг за Чили. Аз съм председател на тази група. Проведохме разисквания. Относно договореността, която влезе в сила през 2003 година. Тази договореност доведе до активизиране на търговските отношения и инвестициите. Комисията докладва за резултатите от тази договореност. Нейният представител заяви също така, че са установени добри отношения между отделните партньори и че трябва да се наблегне на търговския аспект. До момента обаче не е било възможно изцяло да се съгласуват интересите. В частта на Споразумението, отнасяща се до търговията, са заложени възможности за по-нататъчен напредък по отделни отрасли. През 2006 година бяха започнати преговори за отделни отрасли, но те до момента не са приключили успешно. Причината за това е, е може би, че се подхожда единствено към отделни отрасли, че се прилага отрасловият подход. Комисията предложи альтернатива предложи да се предоговори споразумението от 2003 година. Комисията предложи то да бъде усъвременено, така че да включва и онези области, които все още не са уредени по него. Служителят ни за връзка на ниво Министерство на економиката в Чили – заяви, че в момента обстановката в Чили е благоприятна. Много добри са показателите за растежа. Според данните е намалял и процентът на безработицата, въпреки световната економическа криза. Служителят ни за връзка от Чили заяви, че целта на Чили е да постигне едно балансирано споразумение, което да е от полза и за двете страни. Накрая нека спомена също, че в Сантьяго де Чиле възнамеряваме да продължим разговорите. Поставила съм си за задача да задълбочим работата по споразумението Искам групата ни да продължи сътрудничеството си с комисията и с правителството на Чили така че да съгласуваме интересите и на двете страни, да се надяваме, че ще успеем да усъвременим споразумението. Това е крайната ни цел. И трябва също така да определим и датата на заседание, на следващото заседание, извинете, на групата за мониторинг. Според действащите споразумения, казва председателят, би следвало да се сключи споразумение за търговия. По време на последното ни посещение в Чили стана ясно, че чилийското правителство проявява особено голяма воля за продължаване на преговорите и за задълбочаване на работата по споразумението, но не са предвидени конкретни срокове за този следващ етап от взаимодействието ни много важно е във връзка с задълбочаването на сътрудничеството, както каза днес и представителят на комисията, да се прояви политическа воля. Парламентът неведнъж е заявявал, че за него е особено важно да се задълбочат връзките. Вчера се състоя среща на групата по мониторинг, на която Разговаряхме с главния водещ преговорите от името на Европейския съюз. Постоянният ни докладчик е Метин Казак. Имате думата. Председател, наистина вчера имахме поредно заседание. Sorry. Вчера се проведе поредното заседание на нашата група за наблюдение за преговорите между Европейския съюз и Япония за сключване на споразумение за свободна търговия. Срещнахме се с господин Марио, Мауро Петриционе и негови екип от главна дирекция търговия. Дискусията наистина беше изключително интересна и, и, и откровенна. Комисията ни информира, че предстои преговорите да бъдат открити на 25 март тази година по време на срещата на върха между Европейския съюз и Япония, като първият кръг от тези преговори се очаква да стартират през, през месец април. А, беше отбелязано от страна на комисията, че правителствените промени в Япония а, не биха засегнали напредъка на тези преговори, защото а, Европейският съюз продължава да бъде топ приоритет в външно-економическите отношения на, на Япония. И а, освен това беше отбелязано, че по почти всички а, нетърговски бариери в пътната карта е постигнат известен напредък от страна на Япония, но а, остават още доста степ, стъпки да бъдат предприяти ние особено беше приветствано решението, неодавнощо решение на Япония да премахне а, забраната за внос на, на говеждо месо от Франция и от а, Холандия. А, все пак обаче, както винаги неведнъж е ставало дума, очаква се преговорите да бъдат доста трудни и изключително Да. Очаква се да бъдат доста, доста трудни доста трудни и а, все още съществуват доста сериозни а, притеснения от страна на ключови сектори на европейската економика, каквито е, например, автомобилният сектор. Имаме още доста очаквания в, по отношение на премахването на нетарифните ограничения и в областта на обществените поръчки. Освен това, Европейският съюз има доста така очаквания и интереси офанзивни в областта на, в областта на земеделските храни. Още един път комисията подчерта, че ние ще можем да направим първоначална оценка за хода на преговорите по време на едногодишната в изпълнение на едногодишната клауза за преглед, която се очаква да бъде включена в преговорната рамка, но разбира се, цялостен анализ и оценка на, на самите преговори не би могло да се направи на тази клауза и не трябва да се фокусираме върху нея. Така че очакваме с интерес да проследим началото и хода, началото, стартирането и хода на тези преговори. Благодаря. Yeah, uh, Благодаря много. Аз също присъствах като докладчик в Сянка на тази група за мониторинг и искам само да подкрепя това, което Метин каза. Line is the conviction uh, from Mauro Petriccione regarding Мауро Петричони каза, че японците изпълняват своите ангажименти относно първата стъпка по премахването на нетарифните ограничения върху търговията. Нека сега да минем на Тайван. Срещата беше проведена края на миналия месец. Нашия докладчик е Франк Пруст. Сега ще чуем вас. Господин председател, няколко думи от мен съвсем накратко. Това беше първото заседание на нашата група. На 30 януари се е, конституира тази група. За момента е, не се водят преговори за споразумение, защото ако погледнем търговията с е, Тайван, ще видим, че наистина има нужда от задълбочаване на нашите търговски е, отношения. Необходимо ни е решение, за да започнем работа. Пак повтарям, това беше първото заседание и е, нашата първа задача е да видим какво е, е, е състоянието. Е, присъства представител на комисията, господин Шмидт е, и с отговарящи от страна на Тайван. В хода на заседанието на групата констатирахме, че това споразумение трябва да бъде сключено независимо от политическата а, рамка, а, защото отношенията с Китай в известна степен блокират отношенията ни с Тайван, тъй като китайците в известен смисъл ни блокират. Заседанието като цяло беше много положително и в рамките на следващите няколко дни планираме да проведем второ заседание. Нещо, което много ми харесва при тайванците е, че там те са много отворени към Европейския съюз. Това е нещо, което не се среща много често в държавите от юго Азия, имайки предвид преговорите с Япония и Китай. Трябва да видим през следващите дни. Може би няма да се стремим към споразумение за свободна търговия, но трябва да видим по какъв начин трябва да отговорим на интерес от страна на Тайван Make... Докладчиците в сянка искат ли да направят бележки? Господин Шоц. Политическото измерение, което трябва да вземем а, предвид, защото имаме отношения економически, политически с а, а, Тайван, които са различни от тези с Китай. А, въпросът е много чувствителен. Мисля, че в групата за мониторинг този въпрос трябва да бъде обсъден тъй като в нашите търговски отношения с Китай непрекъснато трябва да взимаме предвид този аспект. Съгласна съм. Може би двете работ... групи за мониторинг трябва да работят заедно, за да изработим единен подход. И последната група за мониторинг е, Русия. Робърт Стърди. Благодаря. Може... Много беше интересна моята среща с президента на и с представителя на комисията. Господин Владимир Чизов присъства. Питахме го дали е съгласен комисията да присъства. Той каза да и комисията присъства. Комисията беше доста загръжена относно позицията на Русия в Световната търговска организация а, и не бихме били изненадани, ако бъдат предприяти някакви действия срещу Русия в най-близко бъдеще. Темата, която се обсъжда, беше настоящо състояние на нещата и главите от новото споразумение обсъдихме е, известен брой нетарифни ограничения върху търговията, е, тарифни квоти за износ, е, е, диспропорцията в санитарните, фитосанитарните стандарти. Е, ние не внасяме никакви живи животни в е, е, Русия. не, не, не обсъждахме въпроса за алкохол от Европейския съюз. Тоест зададохме му въпроса, посланника не можа да отговори. А, аз му писах и в момента, в който получа официален отговор, ще го разпространя в членовете на комитета. Винаги, т.е. на два пъти, той е заяви, че много от членовете на Думата са против а, прилагането на изискванията, свързани с членство в, световна, Световната търговска организация, т.е. Русия все още не желая да участва. Следващата ни среща е през март. Е, ще поканим представители на промишлеността на комисията в областта на енергийните връзки с е, Русия. Както каза господин Чизов, е, основната стока, която изнася Русия към Европа е енергията. Има ли коментари? към това, което чухте. Заповядайте. Съвсем накратко, само да потвърдя това, което каза Робърт. Мисля, че дори за мен беше изненадващо, че посланника каза, че основният проблем, който ни спира е приемането на присъединяването към Световната търговска организация. Тоест, Русия не може да смели, така да се каже, този факт. Ние сме загрижени за това, което става в момента в Русия, но накрая смятам, че ще успеем да намерим необходимия компромис, който да ни позволи да продължим, макар че аз лично съм малко скептичен. На следващата среща ще поканим представителя на Газпром. Изобщо Робърт върши страхотна работа. Председателя, аз също споделям а, загрижеността, която беше изразена. Аз оглавих делегацията в Русия през октомври и смятам, че има много причини, поради които можем да сме загрижени за Русия. Благодаря на групите за мониторинг, за това, че следят състоянието на нещата бихме могли на заседание на комисията да обсъдим по-подробно трудностите, които срещам с Русия. Те са много важни. Не можем да си позволим да не говорим за тях. И остава Индия но Мария Вадия, която е нашия докладчик, е, не е можа да остане до края. Тя замина за Барселона за малко хирургическа операция е, и помоли да я извини. В, на следващата ни среща тя ще е, докладва относно развитието на нещата с Индия. Това, което тя ще каже, е, ще бъде интересно, защото на срещата на групата присъства главния преговарящ по споразумението с Индия. И имаме основателни опасения относно напредъка на преговорите с а, Индия. Така че на следващата ни среща ще включим доклада за дейността на групата по мониторинг с Индия. Няма коментари и бележки. Нека тогава да направя два коментара. Групите по мониторинг са една много успешна инициатива на нашата а, комисия, защото е съвършено невъзможно за цялата комисия да върши работата на тези групи по мониторинг. Те събират информация, имат опит и следят всичко, което а, пристига и могат, като информация, и могат да реагират а, на събитията. Второ, групите по мониторинг работят много добре. И трябва да благодаря на постоянните докладчици. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка за желанието, с което те участват в срещата на срещата присъстват и политическите консултанти на политическите групи. Изобщо всичко е, е чудесно. Но когато имаме важни гости, например главните преговарящи, външни хора, представители на външните организации, мисля, че докладчиците в сянка задължително трябва да присъстват най-малкото от уважение към нашите гости. Знам, че е много важна ролята на постоянните докладчици, но ролята на докладчиците всяка е също важна. Още веднъж благодаря на всички. Очакваме с нетърпение това, което ще ни разкажат другите групи по мониторинг на следващите ни срещи. Следващата ни точка в дневния ред е заседанието на координаторите. Онези от вас, които нямат право да присъстват на, на това заседание, могат да а, излязат. Ще направим малка почивка от 10 минути и ще помоля координаторите на политическите групи да са готови за начало в 11.30.